Well, thank you. Even my children do not listen like that at home. Благодаря. Дори и децата ми в къщи не слушат толкова внимателно. Искам да открия заседанието и се надявам, че дневният ред може да бъде прият без промени. Втората точка с съобщенията на председателя. Имам няколко съобщения. Превод има на всички езици на двете комисии НВ и ТРЕ, с изключение на харватски. Получихме 920 изменения и досието възлиза на над 500 страници. За да пестим хартия в печат, разпечатаните изменения са раздадени само на преводачите, докладчиците и в докладчиците в сянка. Общия брой досиетата е 120, това означава 60 000 напечатани с страници или 3 метра и половина хартия на височина. Аз лично спестих 500 страници, защото аз качвам всичко на своя iPad чрез е, e-committee. Е, и всеки един от вас може да спести 500 страници, като свали всички документи от e досиетата ще бъдат е, разпечатани само един път и няма да бъдат е, разпечатвани отново за следващото заседание. Искам да ви напомня, че Енви и Итре подготвиха доклад по собствена инициатива по точка 51 на правилника в съответствие с решение на председателския съвет от юни 2013 година. Двамата докладчици от двете комисии подготвиха общ доклад 920 броя на внесените изменения – Докладчиците и докладчиците в Сянка приеха да подготвят компромисни изменения до 12 декември и те да бъдат третирани като компромиси, ако бъдат подписани от трима докладчици в Сянка. Не са възможни гласу... разделни гласувания по компромисните изменения. Доклада ще се обсъди, гласува на съвместно заседание на двете комисии и има отделен проект, отделен дне, проект от дневен ред за всяко заседание. Госпожа Сартори ще дойде, самолетът и закъсня. За да улесним процедурата, двете комисии постигнаха съгласие председателя на комисията Домакин да председателства е, и тре и ЕНВИ. ЕНВИ е за, тази, за това заседание. Председателят на другата комисия винаги има право да се изкаже. И сега исках да дам думата на госпожа Сартори, но тя ще дойде по-късно. Стигаме до трета точка приемане на протокола от заседанието от 7 ноември. Те са включени в документите и ако няма коментари, протокола ще се счита за прият. Благодаря. Стигаме до четвърта точка рамка за политиките в областта на климата и енергетиката за период от 2030 година. Най-напред ще дам думата на съдокладчиците. За ваша информация София Окони ще замества Андел Вон и е, ще дам думата на другия докладчик, господин Шимански. Двамата ще имате 10 минути. Благодаря. Чудесно, че секретариатът на комисията е решил да не отпечатва е, в пълна езикова версия всички изменения аз нямам намерение да а, говоря за всяко едно от тези 920 изменения. Ще се спра само на тези, които са действително най-важни и които засягат най-актуалните е, въпроси. Компромисите, естествено, са най-важни. Възможно е, независимо от големия брой на е, внесените изменения, да намерим компромисни решения. в които да включим вижданията на колкото е възможно повече депутати. Така ще можем да консолидираме измененията и ще облегчим е, гласуването. Ще улесним цялата процедура по гласуването. Важно е, естествено, при компромисните текстове е, да очертаем една ясна линия, да бъдат логични, да могат да бъдат проследени Струва ми се, че е, по отношение на компромисите трябва да се спрем на две основни теми. Първо, бих искал да предупредя всички докладчици в сянка, е, за да са подготвени. Не бива да е, вярваме, че са ни необходими 50 плюс 1%. Естествено, при е, незаконодателните е, доклади е възможно да се постигне едно такова мнозинство. Е, така че да се влее всичко това, което е договорено в една резолюция на целия парламент. Но ако погледнете цялата динамика по работата по този текст, започвайки от комисията до парламента, ще видим, че парламентът действително има е, единно становище по темата. Ние не бива обаче да си позволяваме и не бива и да се надяваме, че с е, незначително мнозинство ще прокараме този доклад. При всички положения е, докладът е, е, повдига няколко много важни проблеми. Би трябвало да се опитаме с макар и е, не особено впечатляващо мнозинство, да прокараме е, основните е, въпроси, съдържащи се в доклада. Различните депутати от различните политически групи се опитват да намерят изход от е, задънената улица, в която се намираме от няколко месеца насам. Става дума за двуполюсно мислене. Вbrew pierwszym wrażeniu можна spróbować. Имаме е, една или е, две задължителни цели, и е, от тях не можем да се откажем. Необходимо ни е, именно понеже се намираме в съдънена улица, да търсим е, изход от нея и изходът са компромисите. Единственото, което парламентът е, може да направи в крайна сметка е да изпрати едно съвсем ясно послание, един ясен сигнал към останалите институции, но и към цялата общественост – и това е нещо, което аз не за първи път казвам. Че трябва, естествено, опирайки се на нашия опит е, по отношение на климатичните промени, по отношение на опазването на околната среда, да търсим решение. Е, трябва да сме критични, трябва да се отнасяме критично и към собствените си е, позиции в миналото. Това е особено важно, когато говорим за продължаване на политиката. Веднага след кризата, доколкото сме излезли от нея, забелязваме доста проблеми в цяла Европа, а също и различия между държавите членки, но устойчивото развитие енергин, е, енергетиката, снабдяването с е, енергия, конкурентно способността, това са общите е, положения, които ни обединяват. Това е и най-важното, защото тези три подтеми се отразяват и на политическите ни действия, и на законодателните ни намерения и това са и основните предизвикателства преди няколко години тези предизвикателства още не бяха съвсем ясни. Е, да кажем, цените в е, е, енергетиката винаги са били нещо динамично. Също но забелязваме, че нашите партньори и в известен смисъл и конкуренти, като Япония, имат много ниски цени на енергията, добита от различни източници, най-вече добита от газ. В Америка също виждаме, че са се отправили към една нова енергийна политика. Би трябвало да обединим различните виждания, различните очаквания трябва да сме достатъчно гъвкави, за да можем наистина да а, намерим общия знаменател. Така както и господин Гебранди преди няколко седмици каза, днес на път за Брюксел прочетох Financial Times. И е, в е, уводната статия, редакционната статия, виждаме е, какви са целите за 2020. Според автора на статията, европейските цели за 2020 година не са гарантирани в продължение на а, десетилетия и най-вече през последните десетина години са направени много грешки. И тъй като не може да се постигне истински напредък по отношение на борбата срещу климатичните изменения, не можем да очакваме непременно добри резултати за 2020. Аз не винаги съм съгласен с Financial Times, но тук. А, не мога да отрека, че авторът на статията действително а, има право, като намеква и за грешките в миналото, и за необходимостта от творчески подход, ако желаем да постигнем едно по-добро бъдеще по отношение на енергетиката в Европа. Мански, uh, Благодаря, господин Шимански. Наистина, е, нивото на е, звука се увеличи при последната ви е, фраза доста много значително. Сега заместника на другия ни докладчик има думата. Благодаря, господин председател, скъпи колеги. Както знаете, с докладчика по медицински причини не е тук и ме помоли да я заместя. Благодаря и за доверието и, и пожелавам бързо оздравяване. Всички вие сте се запознали с 920-те изменения. От името на Анделво ви благодаря за приноса, който ще обогати доклада. Що се отнася до измененията, се радвам, че всички ние очевидно имаме едни и същи цели. Всички ние сме за конкурентно способна Европа, която е независима от енергийна гледна точка, чиято економика може да се развива устойчиво, в, като се спазват международните ангажименти. Само че с какви средства ще се постигне това? От самото начало на доклада става ясно, че в парламента има две школи. Едната, която е за намаляване на парниковите газове, другото, другата школа, която смята, че усилията трябва да се насочат посредством определени методи и техники и които да осигурят последователност на досегашните политики. Става дума за инвестиции в възобновяемите енергийни източници и енергийната ефективност. Тук е и основният препани камък. Аз много се радвам, че вашите изменения има подкрепа за, ефектив, за енергийната ефективност. Много се радвам, че има признание за множеството достоинства на по-амбициозната политика. Това, това означава намаляване на сметките за електричество, намаляване на енергийната консумация и разходи за енергия и работни места, които не подлежат на изнасяне. До 2030 година целта е да се постигне 40% енергийна ефективност. Това ще ни помогне да намалим с 50% емисиите на парникови газове и ще увеличим с 35% делът на възобновяемите източници в енергийната структура. Но включването на компромис, но в работата по компромисните изменения ще трябва да съчетаем противоположни становища. Колко цели? Трябва ли да имат целите задължителен характер или не и какво да бъде нивото на амбиции. Искам да ви напомня, че беше взето решение с докладчиците в Сянка всички предложения, подписани от поне трима докладчици в Сянка и един съдокладчик, ще се възприемат като компромисно изменения. Очевидно е, че при двама са докладчика и, два, и 12 са докладчици. Възможностите за компромис са много. Заедно с това, е, освен трънливите въпроси, възможностите за компромис са много. Имам предвид е, съгласуваността на инструментите, енергийната сигурност и конкурентно способността. Искам да благодаря тук всички докладчици в Сянка и техния екип – които в момента вършат е, сериозна работа, чиято цел е да се разработи ясен и балансиран доклад, с който да се изпрати ясно послание на съвета. Още няколко секунди, за да навляза в детайлите. Очевидно се радва на съгласие идеята, че ни трябва повече съгласуваност Междунационалните програми за подкрепа, независимо от енергийния източник. За, трябва да избегнем грешките на предишната рамка, като държим сметка за всички взаимодействия и евентуални последици на рамковите мерки върху останалите мерки, в това число конкурентоспособността дългосрочно виждане, заедно с ясна и стабилна нормативна база, която да гарантира определена сигурност за планирането на инвестициите, както частни, така и публични. И така, правната и законодателна стабилност трябва да бъде в основата. Трябва да се усъвършенства връзките между е, енергийните инфраструктури, е, за да се използва максимално потенциала на възобновяемите енергийни източници. Трябва да се използва неизползвания потенциал на енергийната ефективност в някои сектори, като транспорта или строителството по-добър обмен на информация между държавите членки, особено когато става дума за взимане на национални стратегически решения, които, имат, които засягат съседните страни. Това е важно за ефективността на нашата политика и конкурентоспособността на предприятията. Също така е, трябва да се опитваме да предотвратим изнасянето на работни места. Също така трябва да се улесни достъпа до финансиране, е, така че да се улеснят инвестициите в е, нови технологии. Мисля, че имаме всички условия парламента да, се, да изрази мнението си по ясен начин това е въпрос, който е тясно свързан с бъдещето на Европа и мястото му в световната карта. Трема, темата е много важна, твърде важна, за да започнем спорове по идеологически въпроси нека да отчитаме онова, което е необходимо. Да дадем ясен сигнал за стратегическата ориентация. Драги колеги, ще се радвам да чуя вашите становища по 920-те изменения. Аз ще предам вашите становища на Андел Вал. Благодаря. Благодаря и наистина предайте нашите благопожелания на Анделво и от името на председателството. И така, сега опираме до един дълъг списък от докладчи в сянка. Не всички присъстват, но предлагам да следваме списъка, както по реда на имената. По 5 минути сме предвидили за всеки докладчик в сянка и бих искал да започна с Херберт Рой от НП. Благодаря ви. Благодаря. Не, съм, не се обадих предварително, но бих искал да кажа няколко изречения въпреки това. Първо, разбира се, огромно количество предложения за изменения и нашата работа е сега да не пропуснем нещо, да се опитаме е, да консолидираме нещата, които са идентични, да ги сведем до едно Надявам се при това обаче различията, които е, има на отделни места, да, да решим в политическа дискусия, което е нормално за една демокрация. Е, е, да обединим е, еднакво, еднаквите позиции и е, да решим в една политическа дискусия различията. Е, е, говори се обикновено, че трябва да сме максимално амбициозни. Е, ще започна точно с това. Е, и преди сме били свидетели на призив за амбицираност в отношение на защита на е, борба срещу затоплянето и така нататък, но не постигнахме, не постигнахме желаното, а похарчихме страшно много пари. И е, това, което правим, не е целесообразно. Е, ето, от тук трябва да отговорим на въпроса дали пътя, дали методите, дали инструментите, които ползваме са верните, дали те е, функционират или трябва да търсим други начини, дали е, това е верният път, това е единствения път ли е да си поставяме повече, по-високи цели и все повече, все по-перфекционисти да бъде подходени. или пък да помислим е, и да потърсим друг подход. И това се опитвам да кажа. Е, надявам се е, да не е, е, се получават е, е, конфликти. единият да предлага един вариант, друг е, е, друг, е, но е, вместо това да мислим дали няма по-добри е, начини и пътища, които да водят до растеж и така нататък. Е, в някои държави проблема е по-остър, в други по-малък, но проблем има. Е, сега, защита е, на е, околната среда от измененията в климата, това е ясно, че трябва да постигнем. Сега, ударението, страдаме все повече от цените на електроенергията и много често стигаме до границата. Как можем да решим въпроса? С повече разпоредби, с повече предписания или е, да търсим интелигентния път, другия път, другия подход. И е, тук е, на колегата Ани Орден, който не можа да дойде, искам да кажа, верният път е не е ли да се обединим около една основна цел, която е важна, съществена? И след това вече идва въпроса с начините, инструментите да помислим за разумното е, защото е, ние е, хабим енергия за това да решим дали този инструмент е добрия или не, докато не сме подбрали, а не сме подбрали и не сме формулирали точно целта или се разпиляваме усилията между различни паралелни цели това се случи и с търговията с емисии. Не се постигна това, което трябваше да постигнем. И а, тук възниква и другия въпрос. А, кът, вече като определим целта, да видим как можем да постигнем тези цел. Как да постигнем целта с цел 2, с а, обновяемите а, източници, а, при ограничени разходи, разбира се. Е, защото проблемите няма да се решат от само себе си. Не е ли е, задача на... Е, не е ли това една нова задача на Европейския е, съюз като цяло, не на отделните държави? Всеки е, си играе игричките, е, е, всеки си поставя някакви е, цели, е, а не напредваме. Е, и ми се иска наистина да се опитаме да, да следваме този път ефективността, да, заси, да, да търсим по-висока ефективност при, по, при минимални разходи и по-малко инструменти, с по-малко средства да постигнем повече, простичко казано, с по-малко инструменти да търсим да постигнем целта. Благодаря, господин Рол. А така, сега стигам до госпожа Пулскох от социалисти и демократи. Благодаря. Eh, Мисля, че това, което каза господин Рол, е, е разумно, наистина трябва да наблегнем на е, общото, на, на е, компромисите, защото ако не сме готови да постигнем, да търсим компромис сериозно, наистина, няма да е, си свършим работата. И ние като институция на Европейския парламент, съответно, ще понесем и ние негативите. Доколкото е, мога да кажа от гледна точка на моята група, ние трябва да е, търсим нали, амбициозни, да си поставяме амбициозни цели тук и там. Но в известен смисъл трябва да сме и провокативни. Ще ви дам няколко примера. Изменение 231 на НП се казва, че е, тази политика не е, е по-важна от е, други политики в други области. Е, това е, наистина звучи доста провокационно. Мисля, че точно такъв вид фрази и текстове трябва да отпаднат а, от а, текста. Трябва да поизчистим подобни а, твърдения. И още нещо от НП е също звучи провокационно за неколцина от нас, защото излиза, че ние трябва да си поставим една цел за климата, след като е постигнато съгласие за целите за, до 2015. И сега е, ние работим по един вид терапия. Не би трябвало да е, си поставяме някаква цел преди да изтече срока на, е, споразумението от Киото това наистина е, е така опасно. Е, добре, е, съгласен съм, че и ние казваме, правим провокативни е, изявления и четете също трябва да бъдете изчистени от текста. Но моята група трябва да помисли за това какво можем да постигнем, какво е постижимо, вместо да ровим в някакви дреболи, е, да работим на парче, по това изменение, да се боричкаме за отделни изменения и така нататък. Колкото до нашата група, това е нашата позиция, една позиция, която е, заехме от самото начало на работата ни по този тема. Три цели е, имаме на съкрещаване на емисиите, е, развитие, стимулиране на обновяемите източници и по-ефективна е, е, производство на електроенергия. Трябва да, да обвържем целта с енергийна ефективност, която не е обвързваща в момента и това е едно от нещата, по които не сме постигнали достатъчно. Не толкова, колкото по другите две цели, които са задължителни, обвързващи. Е, трябват ни също така ясни е, числа за е, нивата, за показателите, свързани с целите на политиката в, за климата и енергетиката. После ние, нашата група, сме готови да работим с съответни стойности, но е, това е едно на ръка. Важното е да се гонят е, резултати, е, конкретни резултати. Очевидно ще имаме проблем, когато стигнем до вината, кой е, е причина да не постигнем е, това, което трябваше да постигнем, кой е, дърпа конците на търговията с емисии, но нето оставим обвиненията на страна, нека не търсим виновник, ами да направим така, защото никой да не излезе от тази игра абсолютно чист е, наше задължение е да и наша отговорност е да посочим, да кажем, че това, което до тук сме постигнали в формулиране на политиката за климата, не е твърде е, лошо, в известен смисъл е окей, а от тук нататък трябва да, да работим, да надграждаме върху това, което имаме, а тези детински боричкания, в които се оставим да бъдем въвлечени, са безсмислени. Значи, това, което се опитвам да кажа, три, три цели с конкретни числа и то обвързващи. Това е, е няма нужда нещата да са по-сложни. Нещата са прости на, на пръв поглед. Благодаря. След като приветствах специално госпожа Сартори съпредседателя, сега давам думата на групата АЛДЕ. Благодаря. Част от измененията, и то доста голяма част от тях, се отнасят до сигурността на доставките и е, действително натиска в това отношение е основателен. Е, би трябвало да осъзнаем това и ние го съзнаваме, но при всички положения не можем да се съгласим с всичко, което предлага комисията. На, на техническо равнище ние работим добре с всички политически групи и търсим е, конструктивно компромиси. По отношение на енергийната ефективност, е, Виждам с радост, че една голяма част от измененията всъщност разглеждат нещата от гледна точка на економическата ефективност. Наскоро е, говорихме за сигурността на доставките е, и е, в по-общ смисъл и е, естествено сигурността на енергийните доставки е, би трябвало да е, бъдат разглеждани като нещо от първостепенно значение, което говорим изобщо за сигурност на доставки. Но в този доклад на всяка цена трябва да се посочи колко важна е економическата ефективност в повечето случаи политическите групи, чрез съвнесените изменения, показват, че всъщност именно економическата ефективност би могла да ни помогне да постигнем енергийна ефективност. И ако не сме я постигнали до сега, то до 50% да кажем лошият резултат се дължи именно на липсата на економическа ефективност. Така че ние би трябвало да сме по-амбициозни, но струва ми се, че не би трябвало да се фиксираме върху думичката амбициозни. Би трябвало по-скоро да говорим за доказаност, за видимост на економическата и на енергийната ефективност. Така че енергийно интензивната индустрия, да кажем, би трябвало да плаща повече и това ще допринесе за постигането на една по-голяма справедливост. С около 50% би трябвало да намалим газовете, вредните газове, е, независимо от е, вида им, ако желаем действително да постигнем е, една по-силна, по-чиста околна среда. Енергийните разходи всъщност са основният момент, когато говорим за енергийна ефективност. Е, различни е, калкулации е, се въртят в пространството. Естествено, че по отношение на ВИ голяма роля играят и данъците, които са от националните, от правомощията на държавите членки. Но при всички положения ние би трябвало да постигнем едно подобрение. И а, да внимаваме да не се отклоним от а, твърде важния въпрос, а именно увеличаване на дела на възобновяемите енергийни източници много високата цена в рамките на търговията с схемата за търговия с емисии би помогнала за подобряване на ситуацията и по отношение на възобновяемите енергийни източници. Това, което инвеститорите ни съобщават е, че те знаят, че по отношение на определени количества е, ВИ са необходими съответните инвестиции. Те вече са направени е, до голяма степен, но е, понякога с поглед към 2050 година би трябвало да имаме предвид различните опции в развитието на ВИ. И естествено трябва да помислим и за това е, как ще повишим цените в рамките на търговията с емисиите и по този начин да облегчим и навлизането на възобновяемите енергийни източници. Естествено, че енергийната ефективност е много тясно е, свързана с е, възобновяемите енергийни източници и това в никакъв случай не бива да се пренебрегва и забравя. Още един много важен аспект. Растеж на економиката и енергийна ефективност като основни цели, но всичко това е свързано естествено и с енергийната независимост. В никакъв случай не бива да изпускаме това от очи. И още нещо. Позицията на съвета също се променя. Междувременно немалко държави членки вече промениха подхода си по отношение на проблемите, които разглеждаме и аз наистина много се надявам, че ще има именно такъв обрат в вижданията на съвета, който, който ще ни помогне да постигнем компромис. Благодаря. Останалите е, докладчици в сянка, е, включително и аз самият в това си качество, едва ли е, ще могат да добавят много повече от това, което вече чухме, но е, следващият е, докладчик в сянка, естествено, е, сега ще получи думата. Преди това е, нека е, да ви кажа, че накрая ще чуем отново докладчиците, господин Шимански и госпожа Дове. Дърво. Но първо Иво Белет, като докладчик в сянка. Bardzo dziękuję. Господин Шимански. Госпожи и господа, Надяваме се на компромис, но нека да поставим първо диагнозата. Какво е положението по, от правна гледна точка, от законодателна гледна точка. И днес Заключенията на съвета от 2008 година са актуални, а именно, че ние трябва първо да се стремим да постигнем целите, определени за 2020 година. Държавите членки трябва да се опитат да постигнат тези цели, най-вече е, държавите, които са осъществили преустройството. И когато говорим за цели по отношение на 2020 година, на първо място трябва да поставим тези свързани с е, въглеродния диоксид. Ако САЩ и Китай естествено се присъединят към нас, е, тогава си струва е, да преследваме по-амбициозни цели. Но само при положение, че големите е, държави, които произвеждат твърде много емисии на СО2, е, си поставят същите цели като нас. Да, е, това е една много важна цел. Естествено и по-низките цени за крайния потребител. Това е социалната, социалното измерение което е изключително важно за нас. Господин Шимански а, е, говори вече а, е, за това, че ние сме си поставили като цел и кон... повишаване на конкурентноспособността. Ако а, е, обаче не си даваме ясна сметка а, Какви са последствията на изнасянето на производствата, а по този начин и на емисиите от Европейския съюз, тогава няма да постигнем целите си. Няма да можем да постигнем и един функциониращ компромис. Ако е, големите предприятия изнасят производствата е, към Китай и САЩ поради по-благоприятните условия там, тогава ние ще загубим и много работни места, не само е, производствата тук на наша територия. Естествено, економическите аспекти са важни, но е, по, когато говорим за конкурентно способност, трябва да имаме предвид социалните аспекти. Е, докладчика Чимански посочи различията в ценовата политика и енергийните цени в Европа. Знаем как стоят нещата с Украина. Знаем какви бяха е, изходните точки за Украина е, и каква беше изходната позиция по отношение на Украина. на практика тези предварителни условия много трудно могат да се реализират. Всъщност в много държави цените са твърде високи, включително и цените на доставките е, от Украина. Така че нека да бъдем реалисти, когато търсим компромиса. Преминаваме към останалите оратори, които посочиха, че искат думата. Трима. Иво Белет, Едит Херцог и Виторио Проди. Давам думата на Иво Белет. Благодаря, господин председател и госпожо председател. Искам да привлека вниманието ви към едно изменение, което внесах заедно с няколко колеги. Това изменение 821. То е свързано с изнасянето на работни места в, е, като последица от е, определените лимити. Това не е нова идея. Е, Възоснова на нови академични и научни изследвания, искаме отново да предложим идеята. Става дума за гранична коригираща такса или налог, който се налага върху вносни стоки и е, отчита въглеродният двуокис, който е бил емитиран в хода на производството и транспорта и това би могло да компенсира налозите за въглероден двуокис в Европейския съюз, така че износителите и произносителите на Европейския съюз изнасят стоки на стоки в извън Европейския съюз и могат да получат компенсации или отстъпки. Научните изследвания подчертават, че такъв граничен налог е съвместим и е възможен по правилата на Световната търговска организация, тъй като често ни казват, че СТО не приема такива налози. Според новите изследвания, такава, такъв налог може да се налага, ако той е върху стоката, а не производителя. Ако не греша, германският фонд Маршал във Вашингтон е провел и такова изследване. Тази идея за налога съответства на политиката на Европейската комисия която настоява таксата да се прехвърли от труда върху потреблението и производството. Ето това е, което ние предлагаме в това изменение 821. Призоваваме комисията да обмисли внимателно предложенията в тази област възоснова на нови изследвания. Разбира се, цитират се и пилотни проекти в областта на енергоемките производства. Основната цел е да се създадат стимули за неевропейската промишленост да засили усилията си за намаляване на емисиите, да намалят въглеродният отпечатък и заедно с това да използват приходите за инвестиции в екологосъобразни технологии. Разчитам на подкрепата на всички вас за това изменение 821. Благодаря. Благодаря. Едит Херцог има думата. Благодаря, ще се постарая да бъда много кратка. Когато четах различните изменения, мисля, че можем да, се, да си помислим, че ще се случи това, което винаги се случва. Е, всеки тегли чергата към себе си, ще бъде трудно да се постигне компромис, но компромисът е необходим. И за това е, работим и по този доклад е, да очертаем посоката, в която искаме да вървим. Аз самата не внесах изменения, но искам е, да се спра в рамките на около минута по няколко въпроса. Какво искам как искаме да постигнем целите с 2013 година? Какво е необходимо това? Знанието, енергията е знанието на хората плюс суровината. Е, така се получава енергия. Ето защо ние трябва да запазим знанията за себе си. Това е приоритет номер едно. И още една минута. Много хора говорят за конкурентоспособност, когато говорим за енергетика, но за какво говорим? Конкурентоспособност на самия енергиен сектор ли? Какво можем да постигнем или цифрите, показателите, които искам да постигнем? Какво разбираме под конкурентоспособност? Може би имаме предвид растеж. Ако погледнем не пряко енергийния сектор и индустрията през 2004 година, когато аз дойдох в Европейския парламент, индустриалното производство на Европа даваше 30% от БВП. През януари беше 16,8%, през ноември 15,2%, т.е. на половината. Какво имаме предвид, като говорим конкурентно способно? Когато погледнем по-подробно ще, на нещата ще видим, че тези 15% намаление са свързани с енергията. Най-лошото е, че не става дума само за един сектор. Ние винаги говорим за различни сектори. Ние реше, един ден решаваме да помогнем с туманодобива, на следващия алуминиево, производство на алумини, после колите, но през последните 10 години индустрията спадна с 15%. Би било добре, ако услугите бяха отбелязали огромен растеж, само че това не е така. Какво да направим в ситуация, в която очевидно губим? Един милион тона алумини, например, се изнасят извън Европейския съюз. Енергийните разходи в производство на алумини в сравнение с първичното производство на алумини е 5% спрямо 95%. С други думи, ние изнасяме енергия. И то Европа, която е толкова зависима от енергия. Така че, колеги, когато говорим за способност, нека да сме наясно с това, което говорим. Кое е способност? Катастрофалния спад ли? Искаме да стабилизираме това. И това ли е конкурентоспособност? В е, парламента ни можем да постигнем съгласие и аз ще гласувам за. Само, че основният проблем е не съгласието в парламента. Основният проблем е да има инвестиции в е, реалния сектор и в енергетиката. Или поне в някои сектори да има възраждане, растеж. Защото в крайна сметка това ще донесе работните места. И у нези, които работят по това е, досие, ще мислят в тази насока. Големия компромис е едно, но растежа в Европа е нещо съвсем различно. Благодаря, Едит Херцог. Виторио Проди има думата. Благодаря, господин председател. Наистина сме изправени пред един сериозен проблем. Това е петият вариант. Петото издание, така да се каже, на Международният е, е книга е, за изменение в климата, което сочи за съзнаване на необходимостта да се решава проблема с емисиите, които причиняват глобалното затопляне и изменят климата. Е, има елемент на неотложност, на спешност, т.е. ние трябва в, е, много бързо да решим как е, по един дисциплиниран начин да съкратим емисиите от парникови газове. Това ми напомня за е, протокол от Киото, доколко той е, е осъществим и би ни помогнал да постигнем целите си. Защото първоначално целта на този протокол беше да се въведе пазара в определението, дефиницията на, на е, в определене на цената, т.е. да се направи системата управляема, но на практика това не се доказа от е, е, фактите. Ето защо би трябвало да да се опитаме да намерим и да възприемем необходимостта от е, е альтернативни източници. Един от начините е да се признае факта, че ни трябва е, ограничения, лимити в процеса на използване на твърди горива. Което значи, че би трябвало, бихме могли да позволим е, нормите да действат на този етап. не е нужно прекалено подробно разписано законодателство това, кой отговаря за коги, прагове и така нататък. Е, при всичките тези разминавания и различия, които виждаме в политиките по отношение на, на и ползването на твърди горива, мисля, че би трябвало да отново да, да преразгледаме целият въпрос преди 2015 е, година и то задълбочено и цялостно, защото това, което правим до сега, не доведе до резултатите, които бяхме си поставили, е, целите, които бяхме, не доведе до постигане на целите, които бяхме поставили в самото начало. Трябва да се запитаме съвсем реалистично да подходим и да си отговорим какво сме направили, което правихме до сега, дали заслужава да продължим да работим по него или трябва да сменим курса. Благодаря. Благодаря, господин Проди. Последният от списъка ни изказваше се господин Пашка. Ďakujem за слова, vážený pán predsedajúci. V zásade som presvedčený o tom, Благодаря. Обеден съм, че че би трябвало да... Ясно е, че трябва да намалим емисиите, да въведем, да действаме по е, обновяемите е, енергийни източници, да пестим електроенергия и така нататък. Това е ясно. По този начин е, обаче ако твърде стриктно е, следваме тези цели, е, е, сме застрашени от е, това да задушим индустрията, да, да е, загубим е, от конкурентоспособност, да загубим работници, които да е, ни избягат, така да се каже, и да потърсят по-благоприятни условия в други региони. За това би трябвало да модифицираме политиката си в енергийната сфера, е, трябва да видим дали механизмите, които използвахме до сега, е, са ефективни, да можем да реагираме винаги оперативно, когато е, даден политика се окаже успешна или във всички случаи основната ни цел трябва да бъде стабилизиране на економиката и вече след като това се стане, бихме могли да е, водим една енергийна политика, която да ни, е, коя, която да доведе, която може да си позволим от финансова гледна точка. Тоест, економическа стабилност преди всичко, и след това да видим вече е, какво ще ни позволи е, е, нивото на економиката, какво можем да си позволим от там нататък, за да постигаме поставените си цели. Благодаря. Благодаря, господин Пешка. С последните си думи, всъщност по този начин ние изчерпахме списъка на изказващи си. Сега бих искал да дам думата на Европейската комисия да коментира, ако не по всички е, внесени изменения, поне по няколко така е, основни елемента, които могат да бъдат издадени пред скоби. Може би ще ни така дадете известна насоченост за това, за нивото на амбиция, как да гледаме на амбициозността, е, различно тълкуване на конкурентоспособността чухме. Е, за въвеждането на граничен е, фосфат изменение 121 за въвеждане на един граничен е, налог и така нататък. Господин. Най-напред ще дам думата на представителката на Генерална дирекция енергетика. Благодаря ви. Ще говоря първо от името на Генерална дирекция енергетика, но естествено става дума за съвместен проект. За нас бе много интересно да проучим всичките тези 920 изменения. Естествено има различни мнения. Измененията върват в различни посоки. Но е, големият брой изменения показва, че интересът е голям и готовността да се работи по тази тема също голяма. А това е чудесно, тъй като ние се намираме именно в е, фазата на най- е, усилена подготовка на пакета и през януари вече навлизаме в финалната фаза. В началото ще кажа, че ние сме абсолютно съгласни с е, посочените три цели, като подчертаваме конкурентоспособността за промишлеността, с енергоинтензивната промишленост е, в това число, но и за е, поносимите цени и естествено сигурност на доставките, устойчиво развитие. За нас и трите цели са изключително важни. Нека да се спра и на опита. Естествено, че новия пакет за 2300 няма да е същия като този за 2020. Междувременно вече имаме насъбран опит, има и публикувани данни от е, анализите, които сме направили. Е, има и положителни заключения, положителен опит, но има и действително е, повод да извадим една определена полука за самите нас. ВИ, възобновяемите енергийни източници, продължават да бъдат в центъра на вниманието, но също времено и след 2020 е, година ще трябва да продължим да работим е, по тази тема. Като имаме предвид естествено и схемата за търговия с емисии, нещата са свързани. По отношение на енергийната ефективност, трябва да кажа, че комисията възнамерява през 2014 година още веднъж в самостоятелен документ да се спре на целта за 2300, естествено на базата на сравнение на целите за 2020 година. Енергийните цени, развитието на разходите включително и за е, енергоинтензивната промишленост, е, но и за всички останали отрасли в економиката. Е, глобалните твърди горива, но също и данъците, и таксите, играят особено важна роля, която правим едни анализи именно по отношение на тези въпроси. Това са неща, които могат да се регулират чрез политиката и на национално, и на европейско равнище, така че е, конкретни данни и заключения ще има. Няколко думи за целите за климата. По време на разискванията чух една идея, а именно, че сегашната ни политика в областта на климата не е успешна. Статистиката говори за тъкмо обратното, за голям успех. Ако направим сравнение между това, което Европейския съюз пое като ангажимент до първият протокол от Киото, това е минус 80% в сравнение с периода 1990 година. Сега ние сме надвишили тази цифра. Голяма част от това намаление е постигнато през последната година и то не е само заради економическата финансова криза. Чисто и просто европейската економика е много по- енергоефективна в сравнение с 1990 година. Така че успехът е този, който доведи до срив на цената на сертификатите за емисии. Пазарът функционира, защото има предлагане и съответно цената спада. Това се случи на пазара. Няма нужда от нови технологии. Що се отнася до възобновяемите източници, в някои случаи я, става ясно, че политиката, предприета от държавите членки, тъй като на ниво Европейски съюз ние определяме единната цел, но изпълнението се предоставя на държавите членки. Това означава, че имаме 28 различни политики за ВИ. Някои от тях имат успех. Някои неща обаче бяха пренебрегнати и това ги направи не особено разходоефективни. И дори моята страна, Германия, в момента се мъчи да намери начин за повишаване на ефективността на разходите. Това е идея, която ще трябва да залегне в пакета до 2030 година. Едно е да си ефективен при постигането на целите, друго обаче е да си ефективен при избора на средства. Ето към това се стреми комисията. Що се отнася до граничната такса и изнасянето на работни места, към комисията е съгласна, че прехвърлянето на емисии от една страна в друга би било безсмислено и не би довело до ефективност на международната климатична политика. Винаги ще има възражения във връзка с конкурентоспособността. Говорим за условия за равнопоставеност, но винаги ще има различия. В настоящия момент в системата с търговия с емисии ние вече сме разработили система за това изнасяне на работни места. Индустрията, която е изложена на конкурентен натиск от глобалния пазар, получава безплатни квоти за емисии. Едно неодавнашно проучване, направено от комисията, посочи, че Резултатът е добър относно като противотежест на световната конкурентоспособност. Но трябва да има предвид, че цените на емисиите в момента са много ниски. Въпросът за граничният налог се обсъждаше, когато говорихме за първият пакет за енергийни и климатични политики. Дори в директивата за търговия с емисии има разпоредба, която предвижда прилагането на тази мярка, за да се постигне повече равнопоставеност. Що се отнася до опита на Европейския съюз и регулирането на, в други държави, има два неодавнашни примера. Едното е Единият пример е свързан с качеството на горивата. Тук се вижда ясно, че е много трудно да се постигнат тези цели. Канада и други страни са против. Друг пример е свързан с авиацията. Там международните авиокомпании бяха включени в европейската система така че да има равнопоставеност между европейските превозвачи и международните. Само, че резултатът беше огромно възмущение от страна на партньорите ни. САЩ, Русия, Индия и Китай в един момент комисията направи предложение след успешната среща на ИКАО в Мореал – системата да се промени. Има дебат с държавите членки за това как да вървим напред. Така че граничният налог не е толкова лесна и безспортна идея. Дори ако смятаме, че то е реалистичен от правна гледна точка, възникват други въпроси как да се осъществи това технически, как да се отчете електроенергията, използвана за производство на част от продукта в друга страна. Възниква и политически въпрос. И това е лично мнение. Авиацията реагира остро, защото много страни ми казаха, че за тях това е първата стъпка към граничния налог. И ако не се борят с зъби и ногти, ще Европейския съюз ще им предложи граничен налог, който той няма да приемат. Ако погледнете международните преговори, това са преговори между суверенни държави, които се опитват да регулират емисиите от собствените им територии. Това е принципът, който се спазва в съответствие с Конвенцията на ОНЕ за промените в климата и протокола от Киото. И поне в е, Варшава никоя страна не излезе с нов с, нов, с предложение за нов подход, да речем подход основан на потреблението. Страните искат да водят преговори като суверенни държави. Мисля, че ще спра до тук, ако, освен ако няма някакви въпроси. Благодаря много за, на представителите на, на комисията. с докладчиците? Желаят ли е, да вземат отношение, някакви последни бележки, заключения? Заповядайте. Благодаря, господин председател. Благодаря на е, всички мои колеги за е, задълбочения анализ и богатия така принос към дискусията доста неща е, ми така идват на ум след е, чутото до, до тук. Вие казахте, когато казахте, че целите не са постигнати, целите от 20% по стратегията 2020, е, не е точно така, защото тези цели са предвидени за 2020, ние сме е, само 2014 е, почти. Е, по CO2 вече сме стигнали с 17%, целта 17%, което е доста е, насърчаващо. По енергийните е, източници 13% и по обновяемите е, малко там сме изостанали, там сме на 10 от 20%, но в е, енергийната ефективност е, целта не е, не е задължаваща, тя е само индикативна. Така че когато имаме задължителна цел, имаме резултати, които са изключително добри. Това показва практиката. И не можем да кажем, че трябва да противоставяме е, екологичния подход на конкурентоспособността защото свет, е, Европейския съюз е най-големия е, производител на енергия и консуматор в света. 54% от световната енергия се потребява тук. За наш, в нашите предприятия, в нашите, за нашите граждани това е много важно. И е, Днес е, е, е друга политиката, която се, е, е свързана с бутиката срещу затоплянето, срещу паниковите газове и търсене на енергийни източници или енергийна ефективност. В търсене на такава политика се създават още днес стотици работни места много повече от други работни, е, други е, индустрии, където сме загубили е, конкурентно способност е, по отношение на нашата конкурентно способност в сравнение с други е, страни и региони в света. Е, така че е, практиката показва, че задължителните цели е, обикновено е, резултатите там са успешни. Е, е, няколко колеги подчертаха колко е важно да се наблегне на енергийната ефективност. Е, да, би трябвало да преминем към е, ангажиращи, задължаващи, обвързващи цели и там също. Защо, една от колегите пледира за по-остри, по-силни мерки за конкурентоспособност. Съгласна съм абсолютно. Трябва да намалим е, енергийната, потреблението на електроенергия. Е, не трябва да намаляваме потреблението, а да е, работим по ефективността на енергийната ефективност на нашите предприятия. По госпожа Евскок, тя каза, че изменение 821 на НЕП цели да се стигне до е, заключенията е, на КОП-21, организиран е, в е, е Париж. Това е едно е, изменение от част от НП е и е, в момента не може да се възприеме като официална линия на цялата група. Обедена съм, е, както и госпожа Дълво, че има цели, които ние, Европейски съюз, предлагаме като такива, без да е, се вгледаме и в, останала, в останалия свят, включи неща, които са важни и за конкретоспособността. способността и тук е, е, съм съгласна с изменението, предложено от господин Иво Белет, който изисква е, не само е, фискални е, ни, е, мерки, е, свързани с е, митата, защото влизат продукти в, в, рам, на европейския пазар, които в никакъв случай не са подчинени на всичките е, стриктни е, екологични норми и правила, които ограничават нашите производители. И е, ние, е, нашите предприятия е, чувстват този натиск е, и трябва да е, се съобразяват с е, такива изисквания, като е, е, нашите партньори, така да се каже, е, от чужбина внасят продукти, които не са подчинени на същите ограничения, е, каквито е, нашите производители. Сега е, това е по отношение на 121 изменение, предложено от Иво Белет е, колкото да е, е, е енергийната ефективност и обновяемите енергии за гарантиране на, за, наш, за енергийна независимост, зависимостта от твърдите горя е важен фактор ние сме наистина, е, продължаваме да бъдем голям е, потребител на твърдо гориво. Може би има и нещо друго, не съм сигурна, но мисля, че това бяха основните е, въпроси. Благодаря. Сега господин Шимански има думата. Благодаря за е, всички бележки и коментари. Благодаря за тази дискусия. Мисля, че бихме могли да обобщим всичко, да сложим под една шапка, така да се каже, устойчивостта, растежа, да обединим е, всичко това, защото това е ключовия въпрос, е, който е свързан и с стратегията. Трябва да намерим начин да да консолидираме, да обединим всички тези цели. А това са целите, които са маркирани в това политическо, политическия компромис, политическо споразумение. Всички тези три цели устойчивостта, конкурентоспособността, е, енергийната сигурност, сигурността на доставките тези три цели е, трябва да, се, е, да бъдат постигнати в пакет. Тук не става дума само за е, стойността на един или другия елемент. Тук говорим за повече неща. Трябва да е възможно, ефективно и разумно да тласнем, да водим производителите по, по, по посока на устойчивостта. Е, като разбира се, не трябва да се забравя и сигурността на доставките. И, е, госпожа Херцог спомена някои статистически данни, е, свързани с спада в производството, производителността, това не е добър пример за околния свят. Много държави по света не вярват е, е, така, няма доверие в Европа, не смятат, че тя може да бъде пример за тях. Ето защо в е, Япония и Австралия имаме едно, един така отдръпване от тази политическа посока, а ние трябва е, ние да покажем, че може да има устойчиво развитие. Е, тази взаимовръзка между е, устойчивостта, гарантирането на доставките и конкретно способността трябва да е, движим абсолютно паралелно. Те са еднакво важни и трите цели и не трябва да отстъпваме по никой от тях. За съжаление, едностранчивия подход е, на Европейския съюз в, по политиката е, с климата няма да доведе до е, никъде, няма да ни доведе до изпълнение, и осъществяване на нашите идеи. Сега, колкото до е, производството, индустрията, е, там има наистина жестока конкуренция, но се опасявам, че ако е, се откажем от тези цели или от е, е, въведем такъв изравняващ данък. Това ще предизвика една лавина от недоволство, конфликти и в рамките на Световната търговска организация и извън нея. Е, например, в въздушния, транс, въздушния транспорт е, е, подобни опити се провалиха и трябва да, да се примирим с това. Ще има винаги държави, които не, не са готови да съдействат, да, да взаимодействат. И не можем да бъдем самотен остров Европейския съюз, да, расти, да, да тласкаме нагоре економическия растеж, върху нова основа. Е, трябва да помислим каква е нашата идентичност, нашето е, самоличност, нашият е, континент се, винаги е разчитал на търговията. Ние сега сме един отворен континент, който участва активно в международната търговия. Това, което е определено сложно, сложният въпрос е въпроса с цената на електроенергията, на енергията. Много производства, не само енергийно интензивни, енергоемки, но и други, е, се, не, не смята, че е, преследването на тези три цели паралелно е, е целесъобразно. В някои държави членки има значителен потенциал по отношение на обновяемите източници, но потенциалът е различен в цяла Европа. Има една неравномерност в и наистина трябва да помислим как по най-разумен начин да ползваме целесообразно средствата на е, Европейския съюз. Е, с Андел се разбрахме през януари да поканим тук е, представители на, на индустрията, за да говорим с тях за новата европейска архитектура да вземат отношение по проблема, тук не става дума да е, се стига до конфронтация. Напротив, е, искаме да изработим компромис, който да ни даде възможност в е, този парламент тук 75% да гласуваме за тази нова политика по климата. Може би ще можем тогава да покажем на цял свят, че сме в състояние да постигнем тези три цели, за които говоря. Растеж, е, енергийна сигурност и конкурентоспособност. И аз мисля, че е, имаме е, добри възможности да мислим творчески по този въпрос. Благодаря. Благодаря. Поздрави на са всички, на първо място докладчиците и за всички колеги, които взеха участие в дискусията. Нека да ви кажа, че на 9 януари ще гласуваме в комисията, а, а след това през февруарската сесия ще гласуваме е, доклада в пленарна сала. Желая на всички е, основни докладчици и докладчици в сянка до 12 е, декември да могат да намерят е, е, компромиси и то разумни компромиси, които ще облегчат задачата ни при гласуването. И така, благодаря много на всички. Е, приключихме по-рано, отколкото бе предвидено по програмата. Работихме експедитивно. Благодаря ви. Закривам заседанието.